Bien, chers collègues, je vous propose euh, de prendre place, que chacun trouve sa place. Уважаеми колеги, предлагам да вземете местата си. Всъщност, доста е необичайно това как е аранжирана нашата зала за заседание на комисията, но така или иначе това не ни пречи да започнем. Малко е странно, много е странна сградата така или иначе, но важното е, че всичките ни оратори са тук. Точка 1 е приемане на дневния ред. Предлагам да разменим точките 3 и 6. Ако няма възражения, така ще поступим. Съобщения на председателя. Имам три съобщения към вас. доклада на господин Съркъс по преструктурирането, то координаторите искаха да чуят какви са резултатите от работата на експертите от Комисията на Европейския парламент по добавената стойност и на 9 октомври ще състои тази обмяна на мнения. Т.е. това означава, че ще трябва да отложим гласуването по самия този доклад за извънредното ни заседание, което ще състои в началото на ноември. Point B, notre euh, réunion est comme d'habitude. И сега Ние се излъчваме по интернет, нашето състояние се излъчва пряко по интернет и може би трябваше да започна с това съобщение, тъй като то е най-приятно. Предлагам утре да отбележим, да отпразнуваме това, че Нашият колега позеца ще ни напусне, но за да отиде на работа в друга комисия. Ох, тази зала е ужасна. Трябва непрекъснато да се обръщам, за да погледна хората. И е, je на парола, Точка 6 сега. Давам думата на господин Ман, за да ни представи компромисните изменения които ние току-що всички получихме. И тук става дума за наземни услуги в европейските летища. Утре ще гласуваме по този текст. Докладчик има думата. Президент, благодаря, госпожо председател. През последната седмица в Страсбург проведохме доста срещи, някои на двустранна основа а също и една обща среща. При тези разговори установихме, че стигаме до границите си, но в крайна сметка постигнахме едно споразумение, което може да бъде наречено компромис. Така че постигнахме обединение в компромисните текстове по време на тези предварителни срещи. Две политически групи не участваха в разговорите. Зелените заявиха, че ще отхвърлят е, цялото предложение на Европейския парламент, така че компромисът е постигнат без е, тях, така да се каже. Но Позволете ми да ви обърна внимание на факта, че ако не се постигне никакъв компромис, комисията по транспорта ще носи отговорността. Тъй като а, става дума за много интересни и важни проблеми, свързани с а, прехвърлянето на персонал от едно предприятие към друго, за обучението на персонала. Ние сме включили един самостоятелен параграф в тази връзка. Предложенията, които правим в компромиса, са свързани най-вече с запазването на работните места, така че да няма хора, които да изпадат в безработица и да се гарантират правата им. Освен това, на летищата обстановката е доста различна, така че не може да се предложи едно общо решение за всички летища, но защитата на работните места на работниците е важна задача за всички. Въпросът е за кои сектори се отнася предложението. Според комисията конкуренцията се ограничава само до 4 сектора и ние би трябвало да се концентрираме върху тях. Но същевременно се посочва, че държавите членки би трябвало да извършат проучване, за да установят дали не трябва да разширят обхвата на предвидените мерки и да включат и други сектори. Когато става дума за продажба и покупка на предприятия, т.е. ние предлагаме именно за този вид предприятия, които сменят собственика, да има едни преходни разпоредби за преходния период и освен това да има гаранции за приемане на персонала при смяна на собственика. Много важен е и компромис С, а именно работниците да имат правото на достъп до тръжни документи в случаите, в които се предоставят на е, външни изпълнители е, услуги, свързани с е, наземния, наземните услуги на летищата. Контролът би трябвало да се извършва от компетентни органи, т.е. не само един орган ще отговаря за надзора и за контрола, а съответните компетентни органи, които отговарят за дейността, за професионалната дейност в определен сектор на летищата. И естествено е, Контрола трябва да се осъществява съвместно с социалните партньори. Това е много важно. Много важно е и още нещо. Продължителността на обучението. Някои твърдят, че два дни обучение или някакъв курс за квалификация е напълно достатъчно време. Но когато става дума за службите за наземен транспорт два дни е, обучение е абсолютно недостатъчно. Обучението би трябвало да продължи поне 5 дни. Специфичните тестове и специфичните курсове за квалификация трябва да са съобразени с е, съответните изисквания за квалификацията на персонала в определения сектор. И държавите членки би трябвало, естествено, съобразно своите собствени изисквания и условията на дадено летище, да определят съдържанието и продължителността на обучението. При всички положения акцентът за нас е, е социалният аспект, защитата на работниците, на техните права в името на социална Европа. И аз много се надявам, че наистина чрез този компромис ще постигнем едно подобрение на текста, така че работещите в сферата на наземните услуги на летищата да не се чувстват пренебрегнати и забравени, а такмо обратното, да знаят, че социална Европа е жива и е част от нашата действителност. Председателката, благодаря. Давам думата на докладчици в сянка. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че бях много разочарована от постигнатото по време на разговорите за постигане на компромис. Изявленията на нашия докладчик показват докъде сме стигнали. Преди това обаче имаше изявления, които даваха основания да се надяваме, че ще постигнем повече. За съжаление, обаче постигнатият компромис снижава нивото на защита за работниците. Така че социал-демократите в Европейския парламент ще подкрепят този компромисен текст, но ръководейки се от е, максимата, че е по-добре да се постигне нещо, отколкото да не се постигне нищо. Но въпреки всичко ние не сме доволни. Това, че можем е, да защитим единствено определени групи при прехвърлянето на собствеността, не е задоволително, естествено. Е, не бива в никакъв случай да се задоволяваме с това, категоризиране на предприятията и секторите на първа категория и на втора категория и съответно това категоризиране да се прехвърля и върху персонала. За съжаление обаче не можехме да постигнем нищо по-добро. Много важно е да се постигне споразумение във връзка с колективното трудово договаряне. Това като че ли е още по-трудно. Инак, е, така да се каже, неделни проповеди всички умеем да държим, обаче когато се стигне до практиката, се оказва, че трудно можем да се споразумеем за практическите резултати. Много важно от моя гледна точка е естествено да се запазят минималните стандарти за безопасност, за сигурност и на пътниците, и на персонала, естествено. И нека да си дадем сметка какво означава социална Европа за работниците. Е, надявам се, че това не са само хубави слова. Е, става дума за това, в крайна сметка, когато говорим за социална Европа, а да запазим от либерализация работниците, да запазим техните права. Надя. Благодаря. За нас, либералите, естествено е много важно да гледаме на либерализацията и на способността като на две страни от една и съща монета. Естествено, че когато говорим за определени сектори, работещи на летищата в рамките на наземните услуги, е, си даваме сметка, че става дума за персонал, който е особено уязвим, който понякога е в много тежко е, социално положение. Много важен е чисто стратегическият аспект. Естествено, че ние тук в Комисията по заетост най-вероятно ще се обединим около този компромис и ще го подкрепим с голямо мнозинство. Но в пленарната зала предполагам, че ще има проблеми. И трябва да е, вземем предпазни мерки, така че цялата тема да не пропадне е, поради нежеланието на останалите да подкрепят е, предложенията. Що се отнася до прехвърлянето на персонала при смяна на собствеността, за нас е много важно държавите членки да могат самостоятелно да взимат е, своите решения, дали ще е, поставят определени изисквания към новия собственик за приемане на персонала, за запазване на работните места. Е, така че определено свободно пространство за действие трябва да се предостави на държавите членки при задължението, естествено, те да не слизат под един определен а, е, минимум на гаранции за работниците. Е, в този смисъл аз не бих могла да подкрепя предложения компромисен текст. Е, защото той не предвижда достатъчно свобода за действие на държавите членки. А що се отнася до квалификацията и обучението, ние, либералите, смятаме, че точно понеже става дума за група работници, които се нуждаят от обучение, от квалификация, за да се гарантира тяхната заетост, точно по тази причина ние а, е, смятаме, че на тези хора задължително трябва да им се предоставя възможност за обучение. Компромисът е приемлив от наша гледна точка по отношение на обучението, но бихме могли да поставим и по-високи изисквания. Става дума за повече качество по отношение на е, наземния персонал – не ни е достатъчен минимумът от обучение. Е, два, пет дни или осем дни обучение, е, това е така да се каже минималният е, стандарт за голяма част от държавите членки. Когато поставяме на преден план качеството, това означава, че трябва да проявим готовност да инвестираме в обучението и квалификацията на персонала. И ние, либералите, бихме желали тези завишени стандарти да залегнат в текста. Vorstellt... Напълно съм съгласен с казаното от е, колежката преди мен. Естествено, че когато става дума за е, персонал, е, извършваш наземни услуги на летищата, два дни обучение не е достатъчно. Пет дни е абсолютният минимум, според мен и според моята политическа група. Така че аз съм съгласен с всичко, което бе казано тук по този въпрос от колежките преди мен. По време на изслушването и изисквани... разискванията в комисията аз останах с впечатлението, че се осъзнава потребността от подобряване. Тъй като в е, е, голяма част от държавите членки се забелязва дъмпинг. Около 50% от работещите в рамките на наземните услуги е, по летищата в Германия всъщност биха могли да оцеляват единствено, ако към заплащането, трудовото възнаграждение, им се предлагат и някакви допълнителни плащания. Така че това положение естествено не е незадоволително. Въпросът е да отхвърлим ли цялото предложение или да се опитаме да подобрим текста за директивата. Давам си сметка, че Томас Ман е инвестирал много време и сили за постигането на компромиса. Аз също не разбирам защо секторите, които до този момент са били регулирани, не получават същия статут, както и тези, които те първа ще се регулират. Но същевременно съм разкъсан от много противоречиви чувства, защото смятам, че е, за момента нямаме основания да смятаме, че социалните условия за работещите по летищата ще бъдат по-добри след приемането на директивата в този вид. Нека да видим какво ще реши Комисията по транспорта. И тогава ще трябва да определим много точно, много сериозно позицията ни в пленарна зала защото наистина по-добре е да постигнем нещо, отколкото нищо. Благодаря ви. Мерси. Еске, мадам Мер... Благодаря. Госпожа Майфра е тук или е от комисията? Или може би на съвета да дадем думата, представител на съвета? Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни давате думата. Уважаеми госпожи и господа, първо, по отношение на дебата в съвета, се стигна до общ подход в съвета през месец март на заседанието на съвета по транспорт. Общо взето следва се същата политика, а именно не цялостно отваряне, що се отнася на ограничените пазари. По-скоро предоставя се възможност да има трети доставчик, а не само два. Освен това, съветът отстоява включването на разпоредба по отношение на прехвърлянията, защото по този начин държавите членки ще могат да включат една подобна разпоредба когато става въпрос за прехвърляне на персонал, на личен състав за ограничените услуги. Има различни аспекти, където бяха изразени различни становища, но що се отнася до позицията на съвета мога да кажа, че съвета и комисията са на едно становище. Сега, какво беше първоначалното предложение на комисията? Там се устояваше възможността за постигане на баланс. Трябва да разгледаме какво, как стоят нещата на различните летища в Европейския, Европейския съюз. Защо? Защото всяка една дума, която бъде записана в документа, в крайна сметка ще има въздействие именно върху тези летища и хората там. Много важно е да се уточнят разпоредбите в областта на транспорта, така че законодателството на общностно ниво да не пречи на трансферите. Ние също настояваме да съществува аспект свързан с обучението, което не съществуваше в 96-та година до документа. По същия начин стоят нещата за колективното договаряне, за подизпълнителите. Ние подчертаваме винаги значимостта на качеството и ефективността на наземните услуги. Така че те в крайна сметка да работят е, оптимално и да отразяват интересите на пътниците. Наистина много е трудно да се постигне е, добър компромис, защото разпоредбите са много сложби по своя характер. Що се отнася до обучението? Вие искате ние да отидем още по-напред. В изискванията ние включихме аспект свързан с обученията в споразуменията, договорите, и всъщност има цял член за обучението, но също така и за минималните стандарти за качество. А вие очаквате да направим още повече в тази област. Има необходимостта да се спази принципа на съвместното взимане на решение по тази процедура. Що се отнася до трансфера на работните места, според нас, не би трябвало ние да казваме на държавите членки какво трябва да предприемат в тази общност. Защо? Защото законодателството не трябва да ограничава техните възможности за избор при трансферите. Те би трябвало да отстояват своите позиции. Между другото, в дебата в съвета само една държава членка изказа становище, че са за задължителни трансфери в рамките на Европейския съюз. Освен това, Мислим, че когато става въпрос за разпоредби по 40 член, отново нещата според нас отидоха твърде далеч. По този начин се оказва доста сериозен натиск върху социал-политическото и економическо положение в държавите членки. А именно забраняването на съкръщения, именно в името на економическата ситуация в крайна сметка от, отива твърде далече по отношение на общата рамка. Рамката 2001 година, директива 23. Да, същото а, мога да кажа и за обученията. Наистина имаме възможност да направим много по отношение на предоставяне на по-добри услуги, наземни услуги и а, когато става въпрос за едно диктуване от страна на Европейския съюз при трансферите, мога да кажа, че това ще бъде контрапродуктивно. Благодаря, председателката. Благодаря. Знаем, че темата е наистина много сложна. Ще трябва да видим какво ще се случи в хода на преговорите, когато парламентът вече уточни своята позиция. Утре ще гласуваме по това становище и след това Комисията по транспорт ще вземе решение относно своята позиция и това ще стане ясно през октомври. Господин Томас Ман, не ви дадах отново думата. Ако желаете обаче, моля, замете я. Бих искал да кажа нещо накрая. Каква ще бъде съдбата на компромиса? Непрекъснато чувам упреци, включително и от журналисти, че ние тук в парламента не можем да се споразумеем. Но когато говорим за компромис, естествено става дума за това да намерим общия знаменател, общата линия, независимо от различията. И в е, ляво е, от спектъра, в е, лагера на социалистите и в лагера на либералите. Всичко това, което се каза от името на либералната политическа група, естествено е много разумно, не по-малко от 5 дни. Но когато работехме върху компромисите, това не бе казано съвсем ясно и не бе включено изрично в внесените изменения. Струва ми се, че все пак имаме основания да сме доволни от постигнатия компромис. Естествено, ще видим как комисията ще реагира на нашите е, предложения. Но, скъпи колеги, имайте предвид, че това е само една поредна стъпка в пътя, който трябва да извървим. И това ще бъде стъпка напред. Да, разбирам много добре колегите от определени политически групи, които казват, присвива ми се стомаха, когато казвам да, ще го подкрепим, но кажете ми, няма ли да изпитате още по-големи болки е, в стомаха, ако кажете не? и не подкрепите компромиса, защото това ще бъде вече много неприятно. Неприятно ще бъде естествено и ако Комисията по транспорта каже не, независимо от това, че ние сме постигнали определен компромис. Много важно е естествено да представим нашата обща позиция. Тази прекалена степен на либерализация ни тревожи и ние бихме желали да я възпрем, да я ограничим. Струва ми се, че това е общата позиция на всички в е, парламента. И независимо от това, че е, по време на дискусиите чухме много изказвания, които говореха за по-завишени изисквания от страна на политическите групи, е, както каза колегата Хендел, мисля, че все пак постигнатият компромис ни дава възможност да бъдем спокойни, защото е, той защитава и правата на работниците, но той защитава и качеството на услугата в рамките на наземния транспорт и на наземните услуги на летищата, така че да се предложи и съответното качество и степен на безопасност на пътниците. Добре, до вечера хората може да са много заети. Ще видим какво ще се случи с гласуването утре, така че имаме доста голямо напрежение. Сега точка 4. Колегата Бекет Сипъл ще ни представи своя доклад по внесените изменения компромисните изменения по-скоро по текста за обществените поръчки. Имате думата. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с това, че преговорите бяха много трудни трябваше да ги проведем в е, много кратки срокове. Сега в края на седмицата в събота и неделя работихме по компромиса. Трудни бяха преговорите не само защото позициите бяха много различни, а защото в някои случаи ставаше дума за взаимно изключващи се виждания по въпроса за обществените поръчки. Така че, нека да благодаря още в началото на моето изказване на докладчиците в Сянка и на целият екип, който работеше заедно с мен за активното сътрудничество. Така че в момента ние имаме 25 компромиса, които да, наистина можем да наречем е, компромиси. Сега някои от тях не са чак толкова е, добри, колкото ни се иска, но все пак е, се доближават до разбирането ни за компромис. Социалните критерии в рамката на е, възлагането на обществени поръчки се споменават, не винаги имат задължителен характер, но те са точно разписани в съображенията на преембюла. И ние като комисия по заетостта изготвяме становище, в което естествено няма да се споменават само екологичните критерии, за нас също толкова важни са и социалните критерии. И освен това, се обединихме около разбирането, че трябва да се отчита не само националното законодателство, но и раз, постигнатите споразумения в рамките на колективното трудово договаряне. За нас това също е много важно. И освен това, когато става дума за критериите за изключване, наред с нарушенията на, данъчната, на данъчното законодателство, на законодателството за митата и митническите и други разпоредби, е особено важно да се предвиди наказателна отговорност и е, съдебно производство в случаите, в които става дума наистина за извършено е, сериозно нарушение или престъпление. Никой естествено не може да си позволи, след като са подписани определени международноправни договори, да не се съобразява с тях. Трябва да имаме предвид и това, когато говорим за социални критерии. И освен това, съображението, което много често е било ръководещо в миналото, а именно най-низката цена, в случая отпада. Това не може да бъде е, водещото е, съображение и водещият критерий при възлагането на обществени поръчки. Договаряйки компромиса, ние все пак е, всички бяхме единодушни, че постигнатият компромис подобрява първоначалния текст и много се надявам, че утре ще можем да го подкрепим при гласуването. Е, нямаме е, повод за много възторг е, и за Бог знае какво доволство, но при всички положения смятаме, че постигнахме по-добър резултат. Надя Хирш. Благодаря от името на докладчика в Сян канал Д. Искам да благодаря на докладчика за усърната работа. Ние получихме, обсъдихме компромисните изменения – и като група Алта ние стигнахме до следните изводи. 12 компромиса можем да подкрепим като група. Това са C, E, G, A, J, Q, L. X. And on the other... От друга страна, група Алда не може да подкрепи следните компромиси, последните причини. Компромис B, защото той не отчита изменение 11 внесено от нашата колеги, колега е госпожа Хаке компромисце, който се позовава на конвенциите на МОД и други конвенции, които са включени в законодателството на държавите членки. И става дума за дейности и услуги. И тези Позоваване създават несигурност във връзка с директивата за командироване на работници. По същите причини не подкрепяме компромисите HMU, които са съвързани с създаване на правна несигурност в компромис A. Заличаваме най-низките разходи като критерии и създаваме социално задължителни критерии. Също така имаме за нас компромис за подизпълнителите не са нещо приемливи в компромис П. Не можем да съгласим с това, че се казва, че възлагащия орган може да ограничи възлагането на социално значими услуги на неправителствени организации. Ние искаме да се запази конкуренцията. Също въжи и за компромис Z, който съдържа позоваване на първоначалното предложение на комисията. А ние смятаме, че не трябва да се заличава текста за директивата за командированите работници и това създава правна несигурност. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на нашия доклад, госпожа Биргит Сипел. Сипел, извинете. Тя извърши много добра работа и тя вече спомена, че тези текстове са компромиси. Ние не сме много доволни от тях, но можем да ги приемем. Групата на НП подкрепя компромисите. И аз, както и госпожа Сипъл, бих искала да подчертая компромис С. Той беше доста сложен, но важно е принципът на обществените поръчки да бъде заложен в много ясна форма. Бихме искали да получим максимална економическа ефективност, а в случая става дума за максимална економическа ефективност при използване на парите на дънокоплатеца. А също така формулировката за конвенцията на МОД е нещо, което най-вероятно нещо, с което съветът най-вероятно може да съгласи. Изменение Н. Имаме клауза за подизпълнителите. Смятам, че е много важно главният изпълнител да предостави информация за подизпълнителите, включително имената им, данните за контакт, а също така и данните за правния им представител. Мисля, че трябва много ясно да се посочват подизпълнителите. Нашата група не подкрепяше съвместната правна и финансова отговорност, нещо, което много надхвърля това, което съществува в действащото в държавите членки и законодателство. Смятам, че сега с новата разпоредба, с новата формулировка, комисията ИМКО ще съгласи с предложения компромисен текст. Също така искам да говоря за компромис Z2, въпреки че става дума за преамбюла. Много е важно да обясним различните критерии, включително и социалните екологични критерии, трябва ясно да посочим, че ако възлагащият орган предпочита тези критерии, това трябва да, да бъде направено по начин ясен за всички. И също така търговете за обществени поръчки трябва много, трябва много ясно да излагат изискванията към участващите в търга. Знам, че има много изменения в списъка за гласуване. Вече чух, че много тези изменения не се вписват в кръга на правомощия на тази парламентарна комисия. Затова най-вероятно те ще бъдат или оттеглени, или сметнати за неприемливи, така че се надявам, че утре списка за гласуване ще бъде по-кратък в сравнение с този, който имаме сега. Благодаря още веднъж, Пиргет. Благодаря за това, че така добре се справихте с сложната задача. Дали още някой би искал да вземе думата? Преди да дам думата отново на докладчика. Дали някой иска думата? Не, тогава давам думата на докладчика. Ja, ich will unsere Diskussion nicht unnötig да, не бих искала да удължавам прекалено много дискусията, но все пак ми се ще да се спра на два аспекта, съвсем накратко. Колегите от АОД с право посочиха, че би могла да се създаде правна несигурност, ако се включат и местните разпоредби. Също времено искам да ви напомня, че има един член в текста, в който е записано, че работодателят би трябвало да е, е добре информиран и да може да достави съответната документация във връзка с е, условията на място и действащото там законодателство. В е, Германия всъщност установяваме деформация на пазара и е, също нарушения във връзка с законодателството, европейско и национално. Просто защото а, е, всички тези критерии, свързани с а, е, социалния а, характер и запазването на а, социалните елементи в рамките на процедурата по възлагане на а, обществените поръчки, не се зачитат. Освен това, Нещо, което е изключително важно, е, е, че в последните години забелязваме подобрение на е, работата на е, социалните организации, на социалните предприятия, което подобрява положението на хората с увреждания, на уязвимите групи сред работещите. Много важно е тук да се погрижим да няма възможности за отклонение от принципите на конкуренция. Много съм любопитна как ще изглежда списъка за гласуване утре и какъв ще бъде резултата при гласуването. Очаквам с нетърпение. Мисля, че трябва да пожелая успех на тези, които ще продължат да работят и наистина утре ще гласуваме. Водещата комисия тук е ИМКО. На 10 октомври ще бъде гласуването там. И сега преминаваме към пета точка. Ще обсъдим 530 от общо 532 ще обсъдим само един по-малък брой изменения, най-важните. Става дума за възлагането на обществени поръчки на възложители, извършващи дейността водоснабдяването, енергетика, транспорта и почтенските услуги. Госпожа Херша ще е, замести докладчика госпожа Манеско. От името на докладчика искам да изразя благодарности на докладчите Сянка за доброто сътрудничество. Имаме четири компромисни изменения и социалистите и НП потвърдиха, че ги подкрепят. Нашето намерение беше също да включим компромиси, които според нас са подходящи, които са пряко свързани с дейността на нашата комисия. Компромисните изменения се отнасят точка от Биола 4. Става дума за ролята на обществени поръчки, член 31 за договори за социални предприятия, член 55, алинея 1 за етикетирането, член 70, алинея 5 за избор на участниците. И накрая искам още веднъж да благодаря всички, които показаха интерес към това становище. Благодаря ви. Дали някой иска да вземе думата? Да, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Изказвам се от името на докладчика Нивсянка, който в момента трябва да гласува в друга комисия. Искам да потвърдя това, което каза госпожа Херш. Наистина имаше добро сътрудничество между докладчика и докладчиците в ЕНП подкрепя всички компромисни текстове. Благодаря ви. Мерси, Франсуас Кастекс. Благодаря, Франсуас Кантекс. Благодаря. Ние също подкрепяме компромисите, които се предлагат. Мисля, че много усилия бяха вложени в процеса на подготовката им, в крайна сметка с голям резултат. Съжаляваме, че всъщност препратките към протокол 26 не са включени в компромиса. Ние ще гласуваме положително и за останалите изменения, които не са включени в предложения компромис. Благодаря. Друг желая ли думата? Очевидно не. Нямате какво да добавите от името на докладчик, разбирам. Надявам се, че а, госпожа Манешко ще бъде удовлетворена от начина по който се разви дебата. Ще бъде гласуван, но предложението утре. Euh, Сега продължаваме с трета точка а, от дневния ред. Господин Бекер е тук. Ще говорим за инициативата за социално предприемачество, създаване на благоприятна среда за насъчаване на социалните предприятия като основни участници в економиката. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много и за разбирането, което проявихте към мен, така че е, разместихте реда на точките в дневния ред. Е, ще ми позволите сигурно да се спра съвсем накратко на заглавието. Става дума най-вече за създаването на благо отворен, благоприятен климат за социалните предприятия. И това ми дава повод е, веднага да похваля комисията изобщо за това, че поема тази инициатива и че точно така е, е формулирала и под заглавието благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия. 29 е, предприятия, извинете, изменения бяха внесени от колеги от политическите групи. Е, докладчиците в Сянка ги е, защитиха по време на консултациите. Аз благодаря на всички за конструктивния подход. Проведохме вече първа размяна на мнения. Социалното предприемачество крие в себе си огромен потенциал е, потенциал в екологично отношение, по отношение на заетостта, по отношение на заетостта най-вече на младите хора. Многократно сме говорили за необходимостта от синхронизиране на дейността на инвестиционните фондове, така че е, да, е, можем да създадем повече заетост, да свържем нещата в социално отношение. Съвсем накратко ще се спра на всичко това, което всъщност надхвърля рамките на единствено на заедостта. А именно това е иновативния характер на социалните предприятия. Ние желаехме именно това да бъде разгледано в един много по-широк план и много по-задълбочено, така че да обхванем всички страни да успеем да разкрием всички шансове в рамките на инвестициите, на инвестиционните фондове. И естествено трябва да се попитаме как реинвестирането, как участието на работниците ще бъде регламентирано в бъдеще по един съвсем ясен, точен начин, така че само тези предприятия да могат да се наричат социални предприятия, които наистина работят в социалната сфера, които предлагат социални услуги, които не поставят на преден план печалбата, което естествено не изключва възможността на социално предприятие също да реализира печалба, но да я реинвестира в социална дейност. Това е условието. Така че много важно е, естествено, да се предоставят и съответните данни, да се осигури прозрачност за действията на тези социални предприятия, така че гражданите да са информирани. Много важно е в бъдеще да можем да проучваме е, много щателно потребностите по отношение на социалните услуги, продукти на пазара и да създаваме възможности за иновации. Надявам се, че е, младите хора е, в бъдеще с е, много ентусиазъм да работят именно в тази сфера, в социалните предприятия, което е източник за нови работни места. Благодаря. Кинга Кунц, след това Надя Хер ще има думата. Благодаря. Първо бих искала да благодаря на докладчика, на господин Бекер, за откритостта, с която работихме съвместно. Както вие вече споменахте, има голям брой изменения, които са предложени. Сега вече имаме компромисни текстове за изменения. Надяваме се, че ще имат те подкрепа от страна на политическите групи. И дефиницията всъщност отговаря наистина много на възприятото за инициатива и социално предприемачество, за социална промяна, за иновация, така че на практика всички тези аспекти взаимно се допълват. Компромисните изменения отразяват и нашите приоритети. Ще бъде много интересно, ако можем да видим цялостната картина с всички предизвикателства, които ни предоставя този сектор. Изключително важно е всичко това за младите хора. Тук има много атрактивни възможности за тях. Ще бъде много важно да станем свидетели на финансова стабилност на секторите и ние бихме искали също как да допринесем с нашия доклад, в, за да се развие в тази посока документа. Различните групи, които работят в сектора, трябва да имат благоприятна среда, би трябвало да има социален диалог. За нас това е много важен аспект. Много важно е професионалното обучение, образование, така че в крайна сметка у нези, които работят, да имат необходимите умения за съответния сектор. Така че надявам се, че в края на дискусията ще стигнем до един добър резултат, който ще гласуваме утре. Благодаря на всички за сътрудничеството. Председателката. Наистина, Надя Херш има думата сега. Благодаря за доброто сътрудничество на докладчика, господин Бекер и на всички докладчици в Сянка. Много а, интересни бяха заседанията на докладчиците в Сянка. Интересна е и темата, включително и за преводачите, защото представлява едно предизвикателство с а, новата терминология. Ние много а, интензивно обсъждахме отделните пред... понятия. Понякога дискусиите бяха философски по своя характер – Уточнявахме дефинициите, понятията. Смятахме, че е, е необходимо и на гражданите да се предостави повече информация за това какво съдържание се влага в тези нови понятия. Във всеки случай за мен е, бе много интересно да участвам в тази работна група. Либералите е, ще подкрепят всички компромисни текстове. Много важни са постигнатите компромиси. Ще се спра най-вече на тези аспекти, които ще бъдат особено интересни за гражданите на Европа и които ще ни дадат възможност да извървим целият път на социална Европа в бъдеще. Благодаря. Друг желая ли думата? Не. В такъв случай се обръщам към докладчика. Äh, Благодаря. Благодаря на колегите и за предложенията, които в последния момент бяха внесени от Алде и от Зелените. Това са идеи, които постъпват в последния миг, но естествено ще бъдат отчетени. Ще ги погледна съвсем сериозно и сега ще използвам последните мигове, които ми остават, е, е, да призова всички да подкрепят е, темата социално предприемачество при гласуването, защото това дава гаранции за едно по-добро социално бъдеще. Благодаря ви. Утре преди обяд ще бъде гласуването. Така. Ние междувременно приехме някои документи в тази област е, и в пленарна зала, но също времено е, комисарят, е, ресорният комисар ни обеща че ще има и нови инициативи и ето, че една от тези нови инициативи е тема на вашия доклад. Така че ние в този контекст наистина сме много заинтересовани. Компромисите, които са постигнати и с другите политически групи, да бъдат приети и същевременно да криляват и вдъхновяват и комисари и неговия екип в бъдеще, когато те работят по тези теми. А сега точка 7 от дневния ред. Разглеждаме предложените компромисни изменения по програмата Творческа Европа. Quel je donne la parole à euh, Давам думата на докладчицата Кинга Гюнц. Благодаря много. Съвсем накратко. Ние дадахме своето становище е, към Комисията по културата. Това всъщност е една програма, която продължава програмата Медия Мундус и се радва на голяма подкрепа. Самата програма и замисъл е насочен към създаване на по-голяма конкурентно способност сред хората сега, когато наистина има една сериозна криза. Преходът, който се осъществява между програмите е към по конкурентноспособна дейност в областта на сектора култура. Много дискусии водихме с докладчиците в Сянка по тази програма, каква точно може да бъде перспективата за творческия сектор в рамките на тази програма. Надяваме се, че ще има по-голяма конкурентноспособност, която ще бъде подпомогната от различни форми на обучение, например, и по този начин целият сектор, целият отрасъл ще може да се изправи по-успешно срещу предизвикателствата на нашето съвремие. В крайна сметка това е цялата концепция на проекта, а именно отразява се необходимостта от конкурентно способност и начина по който може тя да бъде постигната. Така че в крайна сметка да не остане сектора културата на страна. Две политически групи могат да подкрепят това предложение и вече имаме две компромисни изменения зелените и обединена левица. Надяваме се, че ще може да се постигне подкрепа от страна и на останалите по отношение, например, на включването на млади хора защото е необходимо да се отрезат различните аспекти в отделните държави членки, където има по-малка възможност за продукции, там където има и известни затруднения, така че в крайна сметка те да имат достъп до продукция, до дистрибуция. Освен това, предприемаческите умения за нас са от изключително голямо значение, за да може да се подобри капацитета на сектора и въпроса, свързан с автономността е от много голямо значение. Предложени са 14 изменения компромисни, които е, не, не могат да бъдат подкрепени от двете групи. Много дълги бяха дебатите и дискусиите, но се надявам, че в крайна сметка това е един проект, който може в крайна сметка да бъде прият и от Комисията по култура. Благодаря на всички за вашите предложения, благодаря за вашето участие в изключително важните дебати. Е, Надеяш, се Надя <laughs> <laughs> Vielen Dank. Ähm, vielen Dank. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за доброто сътрудничество. Намерихме добри е, компромиси, които ще се подкрепят от либералите. Аз се радвам много, че това е така. Има особено важни аспекти от наша гледна точка, които се отнасят до креативната економика, до конкурентноспособността. Е, предложения, които дават възможност на хората да действат по-творчески, да бъдат по-активни, да, за младите хора да участват по-активно в е, програми за обмен на идеи и опит и по този начин да подчертаем необходимостта от повече способност. Благодаря ви. Господин Бекер. Äh, Благодаря на докладчика за конструктивния климат при разговорите и за интересната интелектуална дискусия. Да, като говорим за конкуренция и конкурентно способност, трябва да подчертая, че има няколко равнища. От една страна конкурентно способността на Европа. Така че креативната економика би трябвало да се развива в цяла Европа и европейската култура да може да отговори на предизвикателствата на другата културна и креативна економика на САЩ, на Индия и други азиатски страни. Но също времено. Не бива да забравяме, че става дума за обществена отговорност, която не отчита непременно креативните елементи. Така че трябва да гледаме именно по този начин на креативната економика и да не забравяме потенциала в креативната економика. А в крайна сметка, какво значи креативна економика? Ние включваме и потенциала на германското автомобилостроене, защото то, в крайна сметка, формира отчасти културата на цяла Европа. Благодаря ви. Благодаря. Друг желая ли думата? Очевидно не. Утре ще гласуваме предложението. Надяваме се, че на 9 октомври Комисията по култура ще отчете изцяло нашето предложение и становище. И така, Кинга, моля да ме извините, желаете ли думата отново? Да, имате я. Не, нямам желание да взема думата. Е, point, е. Благодаря, председателката. И така, Точка 8 от дневния ред. Сега аз трябва да ви разкажа за 8-те компромиси за предложените изменения, до които достигнахме с докладчиците в сянка и вносителите. Става въпрос за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Преди да ви разкажа за самите изменения, позволете да ви напомня, че що се отнася до работата на нашата комисия, това становище е изключително важно. То ще даде своя принос към позицията на Европейския парламент в хода на преговорите. И аз не го казвам просто защото съм докладчика по тази тема. А защо? И защото искам да се похваля с това. В никакъв случай казвам го, защото в е, Европейския парламент ние направихме своя избор да приемем една стратегия, при която правим разлика между дискусията по законодателната основа и преговорите, които текат по многогодишните финансови пакети като цяло. По отношение на законодателната основа, ние имаме един изключително всеотдаен екип, господин Косе, Даймурк, Хокинг, които участват в тази работа и също госпожа Мохаш Шатие. Това е един проблем, където трябва да се реши проблема с съвместно взимане на решение със съвета, така че трудно вървят преговорите. Но паралелно пък и ние работим по отношение на преговорите, които тъкат между парламента и съвета в рамките на финансовата рамка. И когато става въпрос за тази част от преговорите, ние заедно с председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, на 23-24 ноември, ще разглеждаме на един извънреден съвет темата. Кипърското председателство всъщност ще а, включи тази тема в дневния си ред. Като парламент, нашия план е да отправим много конкретно послание преди да изтече този срок 22-23 ноември. И в рамките на отговорностите на председателството в контактната група, в която участва председателя на парламента, докладчиците от бюджетната комисия, председателя на бюджетната комисия и различни докладчици в сянка от отделните комисии както и колегите, които отговарят в техническите комисии по становище. Планът беше Европейският парламент да подготви междинен доклад – което не е нашето окончателно становище по а, многогодишната финансова рамка, но с помощта на този доклад преди 22-23 ноември, преди заседанието, ние ще можем именно с този доклад да поставим ясно на масата нашето становище. Надявам се, че ще има а, а, обединение между далните политически групи, когато се гласува този материал през месец ноември в Страмбург. Страсбург. Това вероятно ще се случи на 16-17 ноември, точно преди това извънредно заседание на съвета. И в техническата комисия изглежда, че гласуването, което утре ние ще проведем, ще бъде нашия принос именно към подготовката на този междинен доклад. Така че именно всичко това обяснява колко важно е внимателно да ам, уточним текста, който отправяме като наше послание по отношение на бъдещия доклад. Може би първоначалното становище не беше толкова ясно, поне не е толкова ясно, колкото сега темата се е изяснила за всички нас, но в крайна сметка не бива да бъдем разочаровани с усилията си. Сега ще можем да обединим в рамките на този компромис различните ни позиции В, разбира се, трябва да не забравяме, че отправната ни позиция е стратегията Европа 2020, където са описани приоритетите и ангажиментите и на нашата комисия, именно образованието, или високите нива на образователна квалификация, която ние бихме искали да постигат е, младите хора, така че да отговарят на целите за заетост на следващо място. Много важно е да се отчете и случилото се в последния програмен период, защото е, в резултат на рецесията, която настъпи, ние трябваше да включим един инструмент за гъвкавост, така че в крайна сметка да можем да препрограмираме работата. И бих искал да благодаря на Чапа Ори за това, че се съгласи да приеме този компромис. След това изменение С. Тук става въпрос за една корекция и допълнение. Когато подчертаваме 25%, които трябва да бъдат заделени за политиката сближаване и социалния фонд. Това не трябва да се прави по отношение калкулирането само на структурните фондове, а на цялата политика и съответно целият пакет, които се предвиждат за политиката за сближаване и социалните фондове. Благодаря на авторите и на вносителите на изменения, благодаря и на Европейската комисия. Тук говорим не просто за социални инвестиции, в един общ смисъл, а именно въпроса за успешно наемане на работа. Това е нещо много важно. По-нататък, следващия компромис също е много важен, защото тук всъщност променяме начина по кой за темата. Тук става въпрос за фонда за глобализация и приспособяване към глобализация. Знаем, че в съвета този фонд е изключително сериозно заплашен по отношение на начина по който е, е използван. Знаем, че в миналото фонда е използван по един е, много успешен начин, но се очита известна разлика от начина по който се освоява сега. С други думи, отново трябва да насочим внимание към фонда, който е от изключително голямо значение, когато се подпомагат онези работници, които страдат от конкретни преструктурирани или промени в пазара на труда, а също така и по отношение на онези трудови места, които трябва да бъдат финансирани с помощта на фонда. За в нашата работна група в комисията работихме по отделните случаи, тогава когато се появяваха исканията за финансиране, финансиране, искания за обучение, тогава, когато не бяха оптимални възможностите за заети места и работни места. Изключително важно е да се отрази факта, че в крайна сметка обучението трябва да вари паралелно с стратегията на Европейския съюз. По-малко зависимост от е, енергия, по-голяма устойчивост. Петото изменение също е изключително важен компромис защото е свързано с бъдещето на помощта, предназначена за най-уязвимите, за онези, които всъщност въпросът за оцеляването е на дневен ред. И има а, Доклад от е, комисията, която, който ни кара да мисли, че компонента за храната ще бъде част от една по-широка програма. Не бихме искали да обесърчим тази ориентация на комисията в тази посока. За нас е много важно този аспект да бъде включен в програмата. Шестото изменение – Мисля, че то е полезно. И така можем всъщност да изпълним нашите задачи като парламентаристи. Мисля, че е, либералната група, а групата АЛДЕ на предишното заседание поиска от нас да следваме изпълнението на европейското законодателство. И в този дух мисля, че е много важно а, членовете на Европейския парламент да следват принципите залегнали в фондовете и мисля, че трябва да се участват и в следващите комисии. Седмо изменение на следващо място. То също е в законодателната част на текста по отношение на междуинституционалното сътрудничество, което съпътства многогодишната финансова рамка. Тук разглеждаме позицията, която дискутирахме с госпожа Харкин по отношение бъдещето на фонда за приспособяване към глобализацията и дали той не може да бъде конкретно мобилизиран за фермерите. Компромисното изменение ни дава възможност да разгледаме различните предложения, които бяха направени и а, ние мисли успяхме да ги обобщим. И последното изменение е насочено към нещо много полезно е именно сроковете за освояването на фондовете и пренасочването на неосвоените средства. И това се прави възоснова на първоначалните цифри, които са ни предоставени от Европейската комисия. Чух, че от нас не се очаква да работим с цифри, защото по този начин можем да стигнем до недопустимост, но както и да, е, това е също подлежи на дискусия. Моля да ме извините, че толкова дълго време говорих, но според мен е много важно да водим дебат в нашата комисия в пълен състав, за да можем да дискутираме въпросите по същество, а не просто да кажем всичко мина прекрасно в заседанието с докладчиците в сянка. Просто бих искала всички да бъдете информирани относно съдържанието на предложените компромиси. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. azzal, hogy ilyen Благодаря ви за подробното описание на Компромисните изменения по този начин улеснявате работата на докладчиците Сенко. От името на ЕНП. приветствам компромисните изменения, за които вие тук що говорихте. Имам само един въпрос, свързан с изменения. ХАШ. Не можем да говорим за конкретни числа, но ако комисията предлага конкретни суми, например 29 милиона, за фонда за приспособяването към глобализацията, това е нещо, с което трябва да съгласим. Това е резерва. Ние всички знаем за това, че става дума за резервна сума. И също така обсъждаме дали да разширим критериите за допустимост за предоставяне на средства от Фонда за глобализация. Аз предложих да запазим 500 милиона в моето първоначално изменение. И мисля, че ако ще съгласим с това да няма конкретни числа, това ще отслаби нашата преговорна позиция, що се отнася до бъдещето на Фонда за приспособяване към глобализацията. За това аз по-скоро бих запазил първоначалната си позиция, а именно 600 милиона, поне като начална позиция, дори да не можем да запазим тази сума по време на преговорите. И още нещо – Разбира се, ще подкрепим доклада като цяло. Дали още някой би искал да вземе думата? Ако не, то тогава аз бих искал да отговоря на господин Ори. Мислих си, че може би решението би било да не включваме числа, а да включваме нещо в скоби. Както знаете, позицията на нашата комисия ще бъде да отхвърлим една ситуация, в която имаме промишления сектор, който се подпомага от фонда за приспособяване към глобализацията, но от друга страна съвстопанските производители остават незащитени. Ние искаме да бъдат обхванати селскостопанските производители и лицата са самостоятелна заето. За това трябва сумата да бъде повече от 500 милиона. Но мисля, че ако съгласим с 500 милиона, като конкретна сума, по този начин ще отстъпим от линията си, която е насочена към това да бъдат обхванати селскостопанските производители – по този начин ще останем в ръцете на Европейската комисия. Аз знам, че ние трябва да оформим пътната карта. Комисията по бюджетите в момента не залага конкретни числа, а по-скоро обсъжда различни въпроси, по-масштабни или по-малко значителни. Така че мисля си, че добре ние да сме с този подход. Какво мислите вие по този въпрос? Да, това наистина ми изглежда по-логично. И аз съм по-склонен да съглася. Добре, ако не говорим за числа, няма да говорим за числа. Съгласен съм с вашето предложение. Също така бихме могли да създадем прецедент, обаче, ако говорим, че няма да има числа и след това да има числа. Нека наистина да оставим нещата в скоби, както вие предлагате. И с три точки вътре в скобите, така че по-късно да бъдат попълнени тези скоби с многоточие. Добре, благодаря ви. Значи ще гласуваме възоснова на това, за което говорихме. Утре сутринта ще гласуваме. Доста ще бъде времето за гласуване. Комисията по бюджетите гласуването ще бъде на 10 или 11 октомври. Преминаваме към девета точка от дневния ред. Госпожа Корнелиса има думата. Sur, sur... Euh, така че да ни представи измененията към своето становище. Става дума за координиране на дейностите за Европейския семестър. Имате думата. Thank you, Mrs. Chair. Благодаря, госпожо председател. Почти 90 бяха измененията към становището. Благодаря на всички, които внесоха тези изменения. Благодаря им за техния принос. Повечето изменения бяха много полезни и определено ще подобрят значително становище. Толкова да е парадоксално, повечето изменения бяха мои, защото, както винаги, бяхме ограничени от броя думи, които можем да използваме в проект становището. Човек винаги иска да каже повече. Тук що проведохме нашето заседание по компромисните изменения. Смятам, че резултатът е много добър. Мисля, че всички ние постигнахме съгласие по повечето въпроси. И е НП, и социалистите, и АЛДА, и Зелените съгласиха почти по всичко. Най-сложният момента беше текстът за работната заплата. Разбира се, този текст не е достатъчно амбициозен, но от друга страна той засяга доста идеологически различия и принципи, които споделят различните политически групи. Един от тези въпроси е дали Европейската комисия трябва да има право изобщо да се произнася по въпроса за работните заплати. Другият важен въпрос е дали ако Европейската комисия въобще ще се произнася, ние можем ли да съгласим с това? Аз се съгласих по първи въпрос, казах да, но по втория въпрос има много несъгласи, много различни мнения, не само между политическите групи, но и в рамките на самите политически групи. И може би в това становище не постигаме голям напредък, но поне залагаме основа за бъдещи обсъждания. Надявам се, че ще можем да намерим компромис който да бъде подкрепен от всички за това становище. Разбира се, ще има преговори с Комисията по економически и парични въпроси за това как да бъдат включени нашите изменения. Имаше много изменения, които не са включени в компромисните изменения, но сложих плюс срещу тях в списка за гласуван. Имаше някои изменения, с които не бях съгласна. Те са предимно от Обединената левица от европейските консерватори, според мен те отразяват една реалност, която според мен е твърде далеч от реалността, както аз я виждам. Благодаря ви. Това беше от мен. Благодаря ви. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Merci, мадам Корнилис. Аз първо искам благодаря на госпожа Карнелисен за извършената от нея работа и за прекрасното сътрудничество. Също така бих искал да благодаря на всички останали колеги. На този етап бих, бих могъл само да повторя казаното вече от госпожа Карнели, Корнелисън, а именно проведохме заседание, което беше много полезно. Този следобед се срещнахме и наистина там успяхме да решим повечето от проблемите, свързани с компромисните изменения. И има още някои древни подробности, които трябва да се доуточнят. Особено, що се отнася до компромиса по работните заплати. Да, наистина има идеологически различия, но има също така и разногласия по структурни въпроси. Те свързани с различните традиции в различните държави членки. Обеден съм обаче, че ще успеем да постигнем компромис и по този въпрос. Смятам, че утре, когато гласуваме, ще можем да постигнем съгласие, така че да имаме един добър текст, който да извежда на преден план значението на работещите и техните права. Благодаря ви. бих искала и аз да се присъединя към благодарностите, отправени към госпожа Карнелисън. Но също така бих искала да кажа, че това е продължение на работата, която беше започнала в началото на годината, когато анализирахме тези насоки. Смятам, че основното послание на нашата парламентарна комисия трябва да бъде, че в сравнение с това, което ние искахме в насоките, Има една тенденция в Европейската комисия, която става все по-тревожна за нас и за това искаме да постигнем компромис за работните заплати. Не искаме конкретно да се описват различните ситуации, но ние знаем, че Европейската комисия и тройката искат хората да работят по 11 часа на ден, 6, 6 дни в седмицата и мисля, че това не е нещо, което искахме да постигнем, затова смятам, че е важно да се постигне компромис, особено по работните заплати. Защото Въпросът за разходите за труд като елемент на економическата корекция не трябва да бъде забравен и мисля, че също така не трябва да забравяме целият въпрос за взаимовръзката между насоките и Европейската комисия от една страна и условията, които се провежда социалния диалог и колективното трудово договаряне във всяка държава членка. Ние трябва да обръщаме много внимание и на този аспект. И последното, което ще кажа е, че този доклад също така е важен, що се отнася до нашите очаквания от Европейската комисия за следващата година, защото ние всички работим за това Европейският парламент да може да се произнася по европейския семестър и на този етап от процедурата целта е да се осигури това Европейската комисия да отчита това, което е важно за нас. Ние се стремим да се осигури растеж, но също така искаме да предвидим какво може да случи следващата година, защото след около месец и половина Европейската комисия ще ни представи своята идея за осигуряване на растежа през 2013 година. Затова е много важно да заявим какви са нашите очаквания към Европейската комисия. Госпожа Ясловеска. Я chciałam prosić e, panią Благодаря, госпожо председател. Бих искала да помоля докладчика да отегли името ми от компромис G. В моето изменение бях предложила да подкрепим новаторските решения за създаване на нови работни места. А формулировката е променена. Аз не искам да говорим за борба срещу безработицата, защото тук се намесва и въпроса за помощица за безработица. Аз искам да се борим за нови работни места, а не срещу безработицата. Тоест аз исках да се подкрепят мерките, които водят до нови работни места. В моето изменение, че идеята за подкрепа на всички нови факторски решения по 50 року życia traci праца. защото днес онези, които са най-уязвими и които са най-засегнати от безработицата, са жени на възраст над 50 години. Затова мисля, че трябва да мислим за различните социални групи. Благодаря ви. Още някой дали иска да вземе думата? Всички ли са доволни? Госпожа Корнелисън, имате думата. Благодаря на всичките докладчици и сянка за тяхната подкрепа. Съгласна съм, че ще постигнем добър компромис по частта за работните заплати и че ще има едно добро становище, което мога да предам на Комисията по економически и парични въпроси за по-нататъчни преговори. същината на становището е какво да очакваме следващата година. Разбира се, оценката е важно нещо, но трябва да се го мисли кои ще са следващите стъпки. Да, разбира се, трябва да има силна коментация за създаването на работни места, както каза и госпожа Язловецка. Наистина, много съжалявам за това, че държавите членки нямат планове за работни места, въпреки че те поеха ангажимент да съставя такива планове на 30 януари. Ако те не спазват собствените си идеи, ангажименти, обещания, то не виждам как могат да се осигурят работни места в Европа. Така че наистина това е един много важен момент. В изменение G се стремях да включа изцяло текста, предложен госпожа Я Словецка цялото изречение за новаторските решения, но може би извън рамките на това заседание можем да срещнем с нея и да помислим как да постигнем допълнителен компромис по формулировката. С нетърпение очаквам гласуването утре. Благодаря ви. Ok, eh bien, dans ces conditions, nous voterons ce rapport. Да, благодаря ви. И така, утре ще продължим с действията по този доклад. Ще подготвим списъка за гласуване. А сега преминаваме. И моля, не забравяйте картите за гласуване. А сега ще помоля госпожа Марен Шартие да представи точка 10 ще разгледаме измененията във връзка с минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти и електромагнитни полета. Благодаря, госпожо председател. Продължаваме работата по това досие, след като бяха приети преди време известни промени. Те влязоха в действие, започна прилагането и се споразумяхме, че директивата ще е, трябва да бъде променена до октомври 2013 година. Споразумението бе постигнато с съвета и комисията, така че на равнище съвет е, текстът е, като че ли претърпя едно изменение. Имахме е, разговори, преговори с кипърското председателство миналата седмица. Всички докладчици в сянка от политическите групи бяха поканени на разговорите с съвета, за да можем да обменим колкото е възможно повече информация по темата. Като че ли всички се обвиняваме около становището, че тази директива трябва да започне да се прилага и да се зачита е, принципа на равенство, на балансиране на безопасността като основен принцип и също времено да в никакъв случай да не е, игнорираме важни аспекти, свързани с здравето на пациентите. И така, нашата работа в крайна сметка се опира на текста на комисията. Всички докладчици в Сянка бяха поканени и през септември трябваше да първо да уточним метода, подхода, който ще възприемем 233 са измененията. 50 на НП, 29 на социални и демократи, 91 от зелените. Е, много са измененията и на Обединената левица, и на европейските консерватори и реформатори. Така че трябваше да възприемаме един е, подход, е, при който да можем да се съобразим с е, мненията на колегите и също времено да извършим нещо като селекция, да подберем тези текстове, които се съобразяват с постигнатия вече напредък в рамките на преговорите с съвета. И така, освен това, докладчиците се срещнаха и с експерти е, на съвета от съответните експертни групи. И, госпожо председател, аз е, смятам, че преди гласуването, е, окончателното гласуване, би трябвало да е, проведем и разговори и изслушвания на експертно равнище тук в комисията, защото През края на октомври, началото на ноември ще трябва да обсъдим вече измененията тук в комисията и гласуването ще бъде до края на ноември. Така че, ако спазим този график, ще можем още преди коледа да започнем с трилога, ако се наложи. В никакъв случай не бива да губим време. ще следваме обичайния е, подход, е, а именно е, събиране на колкото е възможно повече информация, поощряване на колегите да внасят изменения, да дават своите изменения, така че след това да можем да ги обсъдим по време на разговорите. Силвана Рапти има сега думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колежката Морин Шартие за работата, която е свършила до този момент. Много уважавам моята колежка, тя ми е особено симпатична и се радвам, че мога да работя с нея. Има и едно но. Със съжаление, днес нещата изглеждат малко по-различно. Трябва да използвам друг език. Не бива да забравяме, че днес сме тук в парламента, не сме в съвета. И така, ние сме в парламента. В парламента и парламентът е единственият пряко избран от гражданите орган на Европейския съюз. Обсъждаме един изключително сложен, щекотлив въпрос. Откакто започнахме да работим по това досие, не е изминал и един ден, в който да не се занимаваме с тези въпроси и въпреки всичко измина една цяла година и резултат все още няма. Така че сме осъдени да работим заедно в най-хубавия смисъл на думата по това досие но за, съ, и ние го направихме, но за съжаление в момента цари една ужасяваща тишина. Измененията са внесени. Когато се внасят изменения, тогава се чака обикновено следващата стъпка и следващата стъпка са предложенията за компромиси. Но ние още не сме получили тези предложения за компромиси. И освен това съществува още един проблем – Директивата е, от 2004 година в един миг е, вече ще изтече. Срокът и на действие приключва и е, затова се наложи е, да поискаме въпросното измене, е, продължение, което бе споменато и което изтича през 2013 година. И така, ако до тогава не успеем да постигнем споразумение и да гласуваме съответния текст, е, пациентите, е, гражданите ще останат е, без правна защита. Така че е, има сериозни основания да се настоява за постигане на споразумение още на първо четене. Какво ще кажат гражданите, които представляваме, ако не постигнем един добър резултат и бърз резултат? За това е изключително важно всички ние да разберем, че ни е необходим един балансиран, положителен, добър резултат. Това се разбира от нас, тук в парламента, разбира се и в съвета. Какво искам всъщност да кажа? Искам да кажа, че напълно се доверявам на кипърското председателство, но същевременно става ясно, че сме загубили немалко време. И затова Нямам основание да съм много щастлива. Е, госпожа е, Марин Шастия поиска още две изслушвания или дискусии. Ако питате мене, можем и сто да проведем, но е, този е, въпрос има две измерения. Всъщност, за какво говорим? Чакахме експерт от страна на съвета, който да ни поясни позицията на съвета. Нека да си дадем сметка каква е целта, която преследва съвета. Този е, експерт е, на практика обаче не се появи и добре, да, дори да се беше появил, едва ли нещо щеше ще да се промени. И в този смисъл аз смятам, че няма защо да се залъгваме и да очакваме нещо, Бог знае какво от разговорите на експертно равнище в бъдеще. Нека да си дадем сметка, че имаме конкретни срокове, които е, ни притискат, които са като примка на шията ни и на всяка цена трябва да се занимаем с граничните, е, пределните стойности по отношение на електромагнитните полета. Защото става дума за работещи, е, изложени на експозиция е, и рисковете за тяхното здраве. Ако тези е, хора са в болница или някъде в някакви други заведения, а дори на работното място, ние трябва при всички положения да намерим е, най-доброто решение за тях. Много жалко би било, ако не можем да се споразумеем. Ние в никакъв случай не бива да правим отстъпки и трябва да си даваме сметка, че става дума за нещо, което е в интерес, в услуга на гражданите и което на практика е квинтесенцията на всички здравни аспекти в нашата политика в тази област. Не бива в никакъв случай да изоставяме целта, която преследваме. Ако трябва, ще работим ден и нощ. И съветът трябва да си дава сметка и по време на преговорите, и когато е, се реагира на нашите предложения, че парламентът именно е органът на европейско равнище, който представлява гражданите, защото е единствено пряко избран орган на европейско равнище. Съжалявам, ако мал... звуча малко агресивно. Съгласна съм с казаното до сега, че е необходимо да има баланс по отношение на работниците, които са изложени на въздействието на електромагнитни полета, но също така и за онези, които работят с магничен резонанс и други подобни уреди и инструменти. Разбира се, изслушахме всичко казано по отношение на дебата в съвета. Беше ни казано какви са новите стъпки, които са направени по отношение на неионизиращата радиация е и факта, че са отчетени най-новите развития в науката в предложенията, които се правят. Мисля, че преводът беше е, правилен. Наистина не трябва да се интересуваме от съвета. Ние трябва просто да постигнем споразумение с съвета. Това е нещо много важно. Работният метод, който бе предложен от госпожа Морин Шартие, е според мен успешен и наистина парламентът трябва да получи необходимото уважение, но в крайна сметка наша е задачата да постигнем ам, нужното, така че да се утвърди нашата позиция в триелога. Необходимо е да се изближат предложенията, които се правят и нашите изменения в този смисъл. Къде сме сега? Мисля, че в момента сме на най-добрия път към напредъка, ако мога така да кажа. Водили са се дискусии, съгласна съм в комисията. Е, очаквам, че между докладчиците в Сянка ще може в духа на сътрудничеството и разбирателството да се стигне до уточнение на компромисите. Съгласна съм, че нямаме много време, но изказвам отново подкрепа за докладчика и метода, който тя предлага. Председателката, благодаря. Някой друг желая ли думата? Преди да дам думата на комисията. Но вие току-що говорихте. Желаете да добавите нещо ли? Да. Госпожо председател, нека да уточня нещо, за да избегнем недоразуменията. Всъщност, в никакъв случай не съм искала да кажа, че не ме интересува становището на съвета. Не. Дори така да е прозвучало, не, не го мисля. Естествено, че много ме интересува какво мисли съветът. Въпросът е обаче да постигнем единодушие. И това, което е особено важно обаче, е да се спазва графика и от страна на съвета. За да можем да постигнем възможно най-добрия компромис, ние се нуждаем все пак от определено време. Ако случайно съм сбъркала и погрешно съм се изразила, моля да ми извините. Добре, нямаме повече изказвания от страна на членовете на комисията. Но преди, е, тъй като от комисията няма да има очевидно е, изказване, ще дам думата на нашия докладчик, но нека и аз да кажа няколко думи. За какво точно става дума, според мен? Всеки докладчик в сянка обикновено е много доволен, когато се постигне компромис е, и иска да го потъпат по рамото. Темата е изключително важна. Важно е да запазим е, здравето на работниците, да, да защитим онези, които са изложени на а, е, вредно лъчение, на експозиция и а, е, е необходимо определено законодателство. Трябва да се създаде правната уредба, която е на път да изтече, да излезе от е, е, действие през следващата година, така че нямаме време. И трябва при всички положения да действаме конструктивно. Изслушахме, естествено, работодателите ще проведем, ако трябва, и още едно изслушване, но знаем много добре как ще протекат нещата. Всички знаем какво ще ни кажат те. А когато става дума за това да се изслушат експертите на съвета, добре ще ги изслушаме. Ако е, трябва обаче да помислим и за експертите на Световната здравна организация, нали? Нека не забравяме и тази необходимост. И освен това, аз си мисля следното. 211 са измененията. Изменения внесени преди да започне е, целият процес, преди да бъде е, след това прекъснат, както знаем за известно време, докато е, започна да тече срока на удължената във времето директива. Е, нямаме възможност да удължаваме сроковете за внасяне на изменения. Но естествено съм съгласна с вас, когато вие казвате, за да се постигне правилния, точния компромис, е необходимо време. Във всеки случай има въпроси, които би трябвало да се изяснят. По-хубаво във всеки случай да работим по а, голям брой изменения, над 200 при всички положения, отколкото да не се случва нищо. А от декември насам, както знаете, имаше едни такива периоди напълно затишие. Не искам в никакъв случай да влизам в ролята на арбитър и на, или на помирителна комисия. Но при всички положения е, трябва да си даваме сметка, че и ситуацията на съвета е твърде сложна и там съотношението на силите е изключително проблематично. Така че е, докладчиците ще знаят е, със сигурност повече от нас. Докладчикът има думата. Разбирам, че ситуацията наистина е сложна. В съвета започнах работа по своя анализ през месец септември 2011 година и нещата напълно се промениха. Но мисля, че сега, в момента в съвета, е, добре вървят нещата. Разбира се, аз не говоря от името на съвета пред вас. Ние следваме от отблизо работата на групата по социалните въпроси в съвета и те предприеха един документ началото на месец октомври по-точно намерението да се приеме през месец октомври един доклад. Това ще бъде възможно, ако се постигне съгласие по е, два-три въпроса, по които все още няма споразумение. На 4 октомври вие ще разполагате с този документ, ако се постигне всичко това. И така ще имате по-голяма яснота по отношение по работата и подготовката на вашите изменения, предполагам. Аз разбира се не мога да се намесвам в е, процедурни въпроси, но напълно осъзнавам необходимостта да се намери бързо решение. Вероятно, мога да ви уверя, по отношение на предложението на комисията, направено през месец юни в следното. Ние наистина отчитаме факта, че бяха внесени много предложения за изменение в съвета, но се надявам, че ще можем да стигнем до намиране на нови решения относно положението в съвета. Струва ми се, че основните принципи са залегнали в документа на комисията и сега някакси те отново се прокрадват в документа, който се предлага от съвета, може би в малко по-омекотен вид, не толкова ясно, както ги бяхме направили в началото в нашето предложение от страна на комисията. Нещата, които са близо до сърцето и душата на комисията, например, като възможността да се позволи на медицинския а, сектор да продължава да работи, и да лекува пациенти по подходящ начин, по един по-гъвкав начин, вече се прокрадва в текста. Същото предложихме и за армията, за военните сили, за НАТО и така нататък. Вече виждаме възможност, по който наистина можем да направим конкретни предложения пред отрасъла. Това е едно добро решение, добра насока, в която се развиват нещата. трябва да се ограничат различните отмени, ограничения или отказ от е, съответните разпоредби до минимум, за да може в крайна сметка разпоредбите и документа да има своя успех. Неща, които се промениха. Вече поредица въпроси осъзнаваме, че е необходимо да предложим много насоки по отношение изпълнението на директивата. В съвета Например, се повдигнаха много въпроси по отношение на 13-ти член във връзка с ръководството за добро управление, за ръководството за работа. По този начин ще се предостави възможност на всеки да разбере, да изтълкува разпоредбите в директивата отново се появява в текста това продължение, освен в приложенията, но като цяло вървим напред към създаването на един смислен, свързан документ и в крайна сметка измененията, които вие предлагате, на практика не са насочени към текста, който сега се появява на масата за преговори, така че това е факт, който следва да бъде отчетен. Това мога да ви кажа от гледна точка на нашата позиция на комисията. Благодаря председателката. Преди да дам думата на докладчика, исках да кажа следното. Последното, което искаме е да увеличим срока. Но имам своите отговорности като председател – поне да го предложа е, това е, като едно предложение. Защо? Защото сега се предоставя нова информация, която може би оправдава подобно искане. Напълно съм наясно с позицията прията в Европейския парламент, що се отнася сроковете за транспониране на текстовете. Тогава ние просто предложихме доброволно от наша страна да се съкръсти този срок и на практика направихме точно това. Защо? Защото искахме да се окаже натиск върху съвета. Сега пък ако съвета се забърза, ние не искаме естествено да ги забавим. Освен това, ако забавим е, процесите, в крайна сметка текстът ще бъде устарял в момента, в който той бъде огласен и публично публикуван. Защо? Защото ежедневно ставаме свидетели на появата на нови технологии. И те може би не са отразени в текста, който предлагаме. И така, що се отнася до моето мнение? Наистина трудно би ми било да гласувам по текста, ако не съм 100% наясно как точно той предоставя удовлетворително ниво на защита на работниците и на гражданите, защото в крайна сметка това е най-важното. Независимо от това дали лекарите или производителите са удовлетворени от компромиса, който се предлага от съвета, ние бихме искали работниците да бъдат защитени. И това е много важен аспект от нашата отговорност в рамките на мандата на нашата комисия. Госпожа Морен Шантие, може би бихте могли да обобщите е, темата, да посочите всъщност е, къде точно да насочи вниманието си бъдещото дискусия. Euh, je regrette que Madame Rapti. Изслушах внимателно колегите, докладчици в сянка. Мисля, че много жалко, че госпожа Рати не дойде на заседанието на докладчите в сянка. Тя тогава би могла да си изкаже мнението и нямаше да ми казва, че Европейският парламент е демократично избрана институция, демократична институция, в която депутатите пряко са избрани от народа. Никой не би възразил. Но, що се отнася до сериозния въпрос, до същината на нашите разисквания, същината на доклада, тя не би трябвало да ми казва за удължаването на сроковете, защото аз мятам, че убедително доказах в нашите разисквания със съвета, че крайният срок за транспониране не би трябвало да бъде две години, а 18 месеца. Това е линията, към която се придържам – и също така се придържам към идеята, че трябва да работим в дух на сътрудничество. Колкото повече докладчици в сянка присъстват на срещите на докладчиците, толкова по-малко безплодни обсъждания ще имаме на заседанието на комисията. Сега за няколко от важни аспекта. Разбира се, ние работим в името на здравето на работещите – но те трябва периодично да преминават през лекарски прегледи. И всеки може да провери дали няма тумор. Разбира се, ние винаги се надяваме, че това не е така, но в край на кайщата това се случва. Така че приоритетът е здравето. Здравето на работещите, здравето на гражданите – и трябва да съчетаем и двете тези понятия в текста. Също така тук стои въпроса за производителите на оборудването, но тук ние разглеждаме въпроса за европейското гражданство. Поне аз работих в този дух. И вторият проблем, който също трябва да решим, освен този, за който тук що говорих, е, че от едно председателство към друго, виждаме как се постига напредък при преговорите и текста значително се промени променил в сравнение с първоначалния работен вариант. Така че днес трябва да попълним празнотите по максимално градивен и ефикасен начин. Да, има само два възможни начина да се постигне това. Не съм за това да провеждаме безсмислени слушания и да чакаме какво ще направи съвета, но можем да удължим срока за внасяне на изменения. И можем да го направим до толкова доколкото тази процедура предполага много стрикна дисциплина – Другият вариант е да продължим обсъждането по компромисните изменения. Госпожо председател, искам да задам един въпрос. Ако наистина удължим крайния срок, какво ще се случи с вече внесените изменения? Това е единственият ми въпрос. Лично аз не възразявам, ако се промени крайният срок – за внасяне на изменения, но как точно ще го направи? qui soit vraiment la volonté de, euh, du Parlement. Защото ако наистина искаме един силен текст, текст, който отразява волята на Европейския парламент, и казвам това, като се обръщаме към госпожа Рапти, мисля, че мисля, че трябва да се придържаме към един много стрикно определен крайен срок, ако искаме да изпълним нашата задача. Така че това ми е въпроса. Ако наистина променим крайния срок, какво се случва с, с вече внесените изменения, госпожа Рапти? Благодаря. Госпожо председател, ако правилно съм разбрала казаното, в момента имаме нов основен текст, защото след като изслушах представителите на Европейската комисия, нашия че който каза, че има празноти, които трябва да бъдат преодолени, тогава смятам, че това означава, че трябва да работим по изменения към новия текст. И ако това е така, то вашето предложение да започнем отново процеса за мен е твърде логично. Освен това и искам да подчертая и да напомня на присъстващите, че като част от сътрудничеството с госпожа Моран Шатия, ние наистина успяхме да постигнем едно много добро състояние на нещата. Възгледите ни са много подобни, що се отнася до работата, която вършим заедно. Но ако хората казват, че основният текст в съвета е бил изменен, мисля, че, че трябва да преразгледаме цялата ни работа и да я погледнем отново, да се върнем към нея отново и да отчетем както първоначалният крайен срок за изменения, така и това, че текстът трябва да бъде актуален. Трябва по някакъв начин да решим този проблем. И то по правилен начин. Смятам, че ще бъде логично да започнем процедурата от самото начало. Бих искала да напомня на всички, че по принцип въпросите, свързани с графиците, не се решават като цяло от парламентарните комисии. Жалко, че не знаех за този проблем предварително, защото иначе бихме могли да планираме нещата по различен начин. Не мисля, че сега моментът и място е подходящо. Госпожа Мрашартие, няма впечатление, че ви отговорихте на този въпрос какво искате да направите по време на тези две допълнителни обсъждания, които искате да включите в графика. И отново бих предпочела да се обърнете към мен с този въпрос преди заседанието, защото би било по-лесно ние с вас да обсъдим нещата предварително и сега работата ни ще, ще бъде улеснена. Госпожо председател, моята цел е да се гласува в парламентарната комисия по един максимално силен, убедителен начин, преди да започнем преговорите със съвета. А за да се постигне това, трябва да постигнем съгласие по компромисните изменения, така че да имаме наистина един убедителен вод. Компромисните изменения могат и ще бъдат обсъдени с докладчиците в сянка. Същевременно всички членове на комисията по заедостта трябва да получават актуална информация за това как вървят преговорите с докладчиците в сянка. И точно това планирах да направя по време на двете обсъждания. Ако вие предпочитате един по-различен подход, например, да променим крайния срок за внасяне изменения, така че да променим всички заедно компромисните изменения. Ние можем да решим да го направим заедно, но важното според мен е, че когато гласуваме парламентарна комисия, трябва да постигаме максимално добри резултати. Не мога да карам хората да променят своята позиция през цялото време. При преговорите трябва да сме с една силна позиция и трябва също да сме наясно с това, с какво сме се ангажирали преди да гласувам. Вие искате да проведем два обмена на мнения Едното за обсъждане компромисните изменения, второто, ако ще се проведат тези допълнителни срещи за обмен на мнения, ако всички съгласят с това и ако хората са достатъчно ангажирани, така че да могат да са сигурни, че може да направим нещата на правилна основа, може да имаме само едно подобно заседание. Добре. Но вече половин час обсъждаме този въпрос. А това, което би трябвало да направим в съответствие с дневния ред, би трябвало да обсъдим измененията. Нищо не чу за измененията обаче. Наистина. Като депутат в Европейския парламент и като председател на тази комисия, наистина вече почва да ми писва от заседания, на които ние не успяваме да обсъдим важни въпроси. Защото утре журналистите и гражданите ще ме питат какво решихме, какво обсъдихме и когато изляза от това заседание, какво ще мога да им кажа? Ce que nous pourrions proposer, c'est compte des éléments nouveaux. Мисля, че това, което можем да предложим е, че като отчитаме, че от декември 2011 година са се променили нещата без да затрудняваме прекалено много нашия доклад, че това, което можем да направим е да удължим съвсем малко крайния срок за внасяне на изменения, така че да финализираме преговорите това 33, те измени, които вече получихме, няма да бъдат засегнати от това. И всеки докладчик сянка на английски на френски език може да внесе допълнителни изменения до 12 часа на обяд на 25 септември. Тоест, по този начин графика ще отговаря на най-последните стъпки в процедурата. Всички ли са съгласни с това? Мисля, че по този начин ще успеем задълбочено да работим при всичките прекъсвания, защото трябва да мислим за сега действаща директива. И така, ако докладчика смята, че това ще я позволи да подготви компромисни изменения до 3 октомври, то тогава бих могли да обсъдим компромисните изменения – Разбира се, при положение, че това ще бъде истински обмен на мнения по компромисни изменения, можем да имаме втори обмен на мнения на извънредно заседание в Страсбург на 19 ноември. Тогава можем да гласуваме на 28 или на 29 ноември по време на редовното заседание на нашата комисия. Дали сте съгласна с това? Госпожо председател, първо по същество – съвсем накратко мога да обясня на присъстващите съдържанието на измененията. Проблемите, поставени от различните политически групи, très légèrement différents, mais posent tous le même problème. които имат леко различаващи се становища, но всички са загрижени за едни и същи неща. Първо въпрос е за изключенията или отказ от права колко изключения ще бъдат позволени от този кодекс на общото законодателство. Става дума за изключения, свързани с медицински аспект, изключения, свързани с отбраната. Така че това е основният важен въпрос. А също така е вторият важен въпрос – са праговите стойности и по тях бяха също подадени много изменения. Тоест, интензивността на и лъчението на електромагнитното поле, на което могат да бъдат изложени работещите. Третият спорен въпрос е кодекса за добра практика. стремежът да в максимална степен да се защити здравето на работещите. Така че това е съвсем накратко. Наистина съжалявам, госпожо председател, че останахте с впечатлението, че не е било предоставено каквото и е да било по същество като информация. Разбира се, аз мога да се разпростря в много подробности и има много изменения от различните политически групи по тези три основни проблема. Това са трите основни проблема. И аз мисля, че всички ние искаме преговорите да се увечат с успех. Така че сега по измененията. Графикът, който ви предлагате, е за мен напълно приемлив. И има същото желание да се постигне напредък сред докладчиците в сянка, тогава ще можем да постигнем през октомври компромисни текстове и ще можем да гласуваме през ноември. Аз съм съгласна с това и това отговаря на графика, който аз вече бях споменала. Предвид обстоятелствата тогава до 25 септември е крайния срок за внасяне на измененията, но само на английски язик. До 12 часа на обяд на 25 септември. Госпожо председател, като докладчик изисквам измененията се внасят на английски и френски. Госпожо докладчик, първоначално и аз имах същата идея, но мисля по този начин – се създава неравнопоставеност между членовете на парламентарната комисия. Като докладчик аз изисквам да можем да работим на тази основа, госпожо председател. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que les membres acceptent de travailler sans traduction. Добре, тогава ще съгласите да няма превод. За пръв път се сблъскваме с подобен сценарий. И искам да кажа, че не искам това да се повтаря. Този изобщо това обсъждане би трябвало да се провежда в тази парламентарна комисия. Докладчиците в сянка, дали ще работите с френски, английски, но моля след това не идвайте при мен, не ми казвате, не мога да работя, защото не съм получил превод. Добре, френски, английски. 25 септември, 12 часа по обяд. На 8 или 9 октомври ще обсъдим компромисните изменения и, ако е необходимо, ще имаме втори обмен на мнения на 19 ноември. Ако няма да имаме нужда от втори обмен на мнения, то гласуването ще бъде на 19 ноември т.е. на 19 ноември, или ще гласуваме, или ще имаме втори обмен на мнение. На 29 ноември ще имаме гласуване, ако на 19 ноември обменим мнение. И така приключвам с тази точка от дневния ред. И сега искам да дам думата на госпожа Руцулис, цел тя да разгледа 189 те изменения за изменение на директивата относно признаването на професионалната квалификация, осъществяването на административно сътрудничество посредством информационната система за вътрешния пазар. Благодаря, госпожо председател. Действащата система за признаване на професионалните квалификации трябва да бъде преработена, за да може да бъде е, съобразена с новите условия на единния пазар. Естествено, ние бихме желали да предоставим допълнителни възможности и да ги съобразиме с е, условията в е, държавите членки. Бих желала да благодаря на всички колеги, с които работихме съвместно по това досие. Благодаря на всички които внесоха 182 изменения общо и те се съсредоточават около 6 основни аспекта. Обучение на различни професионални групи, включително и нотариуси, придобиване на езикови познания и професионалния опит на преподавателите, на учителите. Започвам с обучението на и образованието на медицински сестри. В момента действа едно законодателство, съгласно което се изисква обучение поне в продължение на 10 години. Като изключим Германия, Люксембург и Нидерландия, Това е, обучение на медицинските сестри обхваща дори по-дълъг период 12 години. В повечето държави членки това вече е реалност. Като естествено трябва да се съобразяваме и с е, е, развитието в е, рамките на професията и необходимостта да е, имаме един по-квалифициран медицински, среден медицински персонал. За да могат е, хората с упражняващи тази професия да отговарят на новите изисквания, включително и на единния пазар. Пай пациенти. Io però... По този начин се осигурява една много по-добра е, защита и от гледна точка на пациентите. Аз е, самата съм работила много дълго в е, медицински заведения и мога да подкрепя едно такова предложение за 12 годишен срок на обучение. 131 е изменение, внесено от колежката Хакинен – благодаря и 131-132 са измененията, които се отнасят до уменията, които трябва да придобият упражняващите тази професия. 133 до 136 се отнасят до срока на обучение най-малко 10 години искат авторите на тези изменения, така че това означава да не се промени изобщо е, действащото законодателство, така че е, на практика с едно такова искане наказваме у е, нези държави членки, в които е предвидено вече едно по-дълго обучение. Що се отнася до разширяването на обхвата, така че той да включи и нотариусите, ще ви напомня, че Съдът на Европейската общност през 2011 година излезе с едно решение за разширяване на обхвата на директивата, така че тя да включи и нотариусите. Но на нотариусите Е, не се позволява пълна свобода по отношение на установяването в държави членки. Е, там има известни ограничения. Така че тук би трябвало да а, е, уточним в крайна сметка какви са ограниченията и доколко те се отразяват на правомащията на нотариусите. И така, а сега свидетелствата за професионална квалификация дипломите. Тук има изменения, които налагат да направим една много щателна оценка на въздействието върху упражняващите отделните професии. И така, това ще можем да направим едва когато приключи оценката на въздействието. И е, това, този сертификат за професионална квалификация или удостоверението за професионална квалификация беше до сега инструмент с доброволен характер, а съгласно измененията придобива задължителен характер. Според мен обаче е, се налага едно съкрещаване на сроковете, най-много 4 седмици за признаване на съответното е, удостоверение. Това е в крайна сметка е, съдържанието на тези изменения. освен това, и, 172, 177, 8, това са изменения, които са общо взето в същия дух. 39, 40, 48, 116, 107 става дума за това в тези изменения упражняващият и квалифицираният съответно за упражняване на дадена професия да може да упражнява същата професия и в други държави членки. Въпросът е обаче, че тази, това право се свързва с доказването на определени езикови познания – Естествено, че целта на тези изменения е да се е, предотврати изключването на тези хора от пазара на труда в други държави членки, но е, трябва много добре да балансираме нещата. Освен това, е, колегата Бенаимас говори за достатъчно а, равнище на езиковите познания в изменение 106. Е, как точно ще се установява обаче това достатъчно или задоволително равнище, за задоволителна степен на езикови познания? 84, 89, 90, 91, е, се отнасят до достъпа и до мерките, които могат да позволят професионална дейност и в друга държава член, без да се налага задължително да се преминава през някакъв допълнителен курс на обучение в съответната държава член. Когато обаче е на лице е, общ интерес, е, е, би трябвало много точно обаче да се определи понятието общ или общностен интерес в този случай, за да знаем какво точно трябва да се има предвид. Обикновено се има предвид, тъй като знаем за какви професионални групи става дума, е, публичното здраве. Е, това е една тема, на която трябва да обърнем особено внимание и да уточним нещата. И аз съм сигурна, че е, въпросът ще се обсъжда е, не само тук в нашата е, комисия, но и в Комисията по околна среда и обществено здраве. Достъпът до регламентирана професия се свързва с изискването за преминаване на определен курс на обучение и, да кажем, специално за учители, преподаватели, за да можеш да започнеш да работиш като преподавател и да получаваш съответното възнаграждение, трябва да можеш да докажеш своята професионална пригодност на единият пазар, за да получиш достъп като учител до упражняване на професията, са необходими и допълнителни инструменти, съгласно внесеното предложение за изменение. Виждам го пред мен и съм малко изненадана защото той изключва на практика всичко това, което говорих до този момент. Ние говорихме за това, че е, са необходими съответните сертификати, удостоверения и така нататък. Но е, до 24 е, септември се надявам, че ще можем да обсъдим предложенията, да изработим компромисни текстове и след това да ги обсъдим и тук. Следващия оратор. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Благодаря за усилията, които сте вложили в работата до сега, така че да можем да се радваме на постигнатото именно съгласие относно някои от тези изменения. Наистина това е много важно, за да можем да гарантираме удовлетворително ниво на мобилност на работната сила. Необходимо е да има разумно равновесие, баланс между свободното движение на работещите и, разбира се, интересите на държавите членки, които биха желали да установят едно ниво на професионално участие от страна на работниците и работещите, независимо къде е тяхната заедост. Действително, изключително важно е да засегнем онези аспекти, които са от изключително голямо значение за нас, именно 40 член в директивата бихме желали да се запази този текст именно в нашето предложение. По-нататък, по отношение на професионалния паспорт, изискванията за владеене на чужд език, всичко това е много важно, включително и в строителния отрасъл, Това би се отразило и на ставките на плащане по отношение на записаното в директивата за командироване на работниците. Много е важно също така да се учетат изискванията за професионален паспорт. Що се отнася до е, изискванията за владеене на език? Важно е контрола да се извършва тогава, когато се признава квалификацията, а не в последствие. Това е много важно за различни отрасли, не само за здравеопазването. Но, а, мисля, че бихме могли да постигнем споразумение по много от разпоредбите. Благодаря. Е, Томас Хандел, Томас Хан. Хандел. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, тъй като нямаме много време, ще се огранича върху три аспекта. Първо и най-важно. Въпросът за е, признаването на професионална квалификация. Когато хората, които са приключили с е, целият цикъл на е, обучение 12 годишен цикъл, да кажем. И изведнъж нещата се върнат обратно към 10 години. Е, всичко се обръща с главата наопаки. Ако на практика променим нещата, това ще означава да се промени изобщо образователната система и сроковете в държавите членки. И тогава малко трудно ще бъде да осигурим достъп на хората до медицинските професии. На практика е, повечето абсолвенти на е, общообразователните политехнически училища в Германия няма да имат достъп до е, обучение, професионално обучение за среден медицински персонал. Така че това според мен е направо абсурдно и то ще обърка много нещата. Не би могло да бъде цел на цялото занимание. В е, Германия е, всеки абсолвент е, и на гимназия, и на общообразователното политехническо училище, което продължава 10 години, а не 12, както гимназиалното образование, има достъп до обучение за получаване на професионална пригодност, на професионална квалификация за среден медицински персонал. Докладчикът и докладчиците в сянка не би трябвало да действат дискриминационно, когато става дума за определени медицински професии, да кажем медицински сестри, санитари, фелшери и така нататък. Тук става дума е, и за доверието между пациент и е, упражняващият е, медицинската професия, но и естествено за осигуряване на безопасността на пациента, така че това в никакъв случай не бива да се забравя. И на последно място, на трето място ще се спря на разходите, свързани с признаването на професионалната квалификация. В никакъв случай не бива да се позволява дискриминационен подход в този случай, така че самото признаване по силата на, да кажем, твърде високите разходи е, да е, действа дискриминационно и блокиращо. в никакъв случай не бива да се допуска изключване на хора, упражняващи определени професии от единния пазар в друга държава член, единствено поради това, че разходите са твърде високи. Да дадем думата и на следващите оратори. Струва ми се, че господин Бекер измести колежката. Тя получи преди това думата. Благодаря. Само няколко думи. Първо, благодаря на докладчика за усилията и работата, която е извършена. Да съгласна съм, че е необходимо да има частитен достъп за е, онези, които работят в областта на здравеопазването. Що се отнася до професионалистите в здравеопазването и тяхното предвижение, не съм напълно съгласна с документа на комисията, в който се казва, е, ми се засяга въпросът за дисциплинарни действия, когато има определени ограничения за практикуване в съответната държава членка, дали е по приемане или по происход. Просто е необходимо да разгледаме различните възможности, преди да им забраним да практикуват. Трябва винаги да гарантираме по-високо ниво защита на потребителите и по-добро здравеопазване. Това е много важно за всички. Що се отнася до е, времевато измерение по отношение на картата и всичко свързано с нея. Не би трябвало да има забавене. Защо? Защото по този начин се извършва дискриминационно разделяне на онези, които искат да преминат друга държава или най-необходимо е ясно да се уточни и изискването за информация срока е твърде ограничаващ, който в момента се предлага. Необходимо е да има гъвкаво, само да не е прекалено гъвкаво и еластично, за да може да се позволяват известни извинения и не спазвания на изискванията. Това е много важно за всички работещи в здравоопазването. Що се отнася до езика? Съгласна съм с Томас Хандъл. Не трябва да има дискриминационно отношение, но отново в областта на общественото здраве трябва да гарантираме наличието на компетентности, които не нарушават здравето и безопасността на хората. Мисля, че това е най-важното, което исках да ви кажа. Благодаря. Е, Господин Бекер. Благодаря. Тъй като съм участвал в различни разговори по тази тема, с експерти от различни страни, които са говорили за образователните системи. Ще се спра на това, което каза Томас Хендъл. Необходимо е, естествено, да събудим по голяма чувствителност по отношение на езиковите познания. Това е много важно, естествено, за упражняващите медицински професии. Нека да погледнем Какви са различията и какво е положението в държавите, при които курса на обучение страда 10 е, години? Да, нямам предвид е, непременно моята страна, но е, Независимо от това, че при нас а, а, срока на обучение не е максималният за Европа, не е 12 години, а, медицинския персонал на Германия се смята за възможно най-добрият е, и служи за образец на всички останали. Така че аз е, смятам, че трябва да сме малко по-скромни и разумни. Благодаря, казва председателката. Господин Яч от комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Само няколко бележки ще направя, защото това са ваши разисквания и решението ще бъде ваше. Приветстваме доклада на госпожа Рунзули и цялата важна дейност, свързана с този доклад, защото мобилността в Европа е доста по-ниска, отколкото в други региони. Бих искал да започна с темата за езиковите умения и след това ще спра на изменение 154, 155 и 162. Става дума за обвързването на езиковите умения с дипломите. Това до сега бяха две отделни теми. Така беше практиката на държавите членки. Ако вашата комисия иска да промени това, то моля те, предвид, че а, по този начин се подкопава принципа на автоматичното признаване на дипломите, например, на лекарите. Европейската комисия винаги е смятала, че трябва да се разглеждат по-отделно езиковите умения и проверката на валидността на дипломите. Ние, разбира се, осъзнаваме, че гражданите трябва да получат гаранции за това, че лекарят говори добре техния език. Но как да постигнем това? Приветстваме подкрепата за Европейския професионален кодекс. Европейската комисия също така отговори на съответното искане на Европейския парламент и ви благодарим за вашата подкрепа и се надявам и бъдеще да ни подкрепяте, защото разбира се, администрацията в бъдеще ще трябва да работи по различен начин. За това за нас ще бъде много добре да се правят проучвания на въздействието, след като се внесат промените. Още нещо. Ако искате да насърчавате мобилността на младите хора, трябва да се отчете и цялата идея за стажовете. Виждаме, че има много изменения, които предлагат да няма платени стажове. Ние приветстваме идеята да има стажанти, но единият пазар се отнася само до платената дейност. Т.е. помислете си доколко можем да сме амбициозни, защото държавите членки ще ви кажат, а и Европейската комисия ще потвърди, че по този начин се надхвърля темата или по-скоро правомощията за единия пазар. След това следващият елемент за нас означава да видим какво ще решат с законодателите за нотариусите, тъй като има много съдебни процеси. Може би не трябва в преамбюла само да се говори за това, защото имаме съдебно решение. Ако не се реши въпроса за нотариусите сега, той трябва да продължи в бъдеще и е, ако не успеем да решим с този документ е, за нотариусите, ще трябва в бъдеще да продължим да обсъждаме този въпрос. 10 или 12 години за средния медицински персонал, няма да повтарям това, което казвахме. 10 или 12 години, но в директивата се посочва конкретен брой години обучение в училище и всеки един компромис, който води до заличаване на години, който заличава броя години за средно образование. И ние ще сме много срещу това. Разбира се, с законодателите ще решат кой е най-добрият начин да се постигне напредък. Благодаря ви. И преди да дам думата отново на нашия докладчик, ще се изкажа като председател на тази парламентарна комисия и ще се спра на три въпроса. Първо по езиковите умения. Малко съм озадачена от това, което тук що чух от Европейската комисия – на теория. Езиковите и професионалните квалификации са различни неща, но аз си спомням, че патентите се обсъждаха прекалено дълго, защото всяка държава членка настояваше патентите да бъдат на собствен език на тази държава членка. със сигурност не бих искала и бих отказала да бъда лекувана от медицинско лице, което иска да ми говори на английски, или пък си общува с мен посредством картинки. Езикът е част от европейския социален модел. Затова смятам, че в тази парламентарна комисия трябва да заявим ясно, че ние сме срещу нетарифните бариери. Ние сме срещу злоупотребите, но според мен пациента трябва да бъде лекуван от медицински лица, които говорят езика на пациента. Що се отнася до продължителността на обучението 10 или 12 години, това е един съществен момент в нашите обсъждания. По другия въпрос, който вие споменахте, този документ не трябва да се използва за да се подкопава това, което вече е постигнато от директивата за услугите. Тя беше предмет на продължителни преговори и много дълго се обсъждаше и приложното поле на директивата за услугите. Имаше много продължителни обсъждания между съвета и Европейския парламент. Точно по този въпрос мисля, че трябва да се придържаме към сега действащата формулировка, но разбира се, с този въпрос ще се заеме докладчика. И така, госпожа Рунцули, имате думата, за да кажете заключителните думи. Всъщност не бих искала да казвам точно заключителните думи, защото като цяло съм съгласна с практически всички колеги и подкрепям това, което вие току-що казахте, госпожо председател. Абсолютно съм съгласна с това, което вие казахте за езиковия проблем и хората, работещи в сектора на здравеопазването. Както вие казахте, това е минимум и аз съм абсолютно съгласна с вас. Но езикът е важен като минимално изискване. Същото въжи и за обучението. Затова много се радвам, че Европейската комисия посочва конкретен брой години обучение, а не казва 10 години, защото това е съвсем различна ситуация. Много се радвам, че дадохте този пример, но ако вие не искате да отидете при някое медицинско лице, който не ви говори на френски, ако вие сте болни или ако някой ви кара да рисувате картинки, то разбира се, аз съм съгласна с вас. имате правото да бъдете лекувана от медицинско лице, което говори ваш език. И също, разбира се, това лице трябва да е преминало през съответните години обучение. Хората от различни страни не трябва да получават лечение от хора, с различен обем или различна продължителност на обучението. Не бих искала да съм провокативна, но в Германия винаги се е смятало, че Германия е движещата сила на Европа. А вие казахте, че това увеличение – от две години продължителността на обучението не е решение. Като италианка аз ще кажа, ако ние можем да получим 12 години обучение, сигурен съм, че Германия може да постигне тези 12 години обучение. Ce benchmark entre euh, je vous propose... Благодаря ви. След този решаващ въпрос за продължителността на обучението, предлагам да съгласим с графика, предложен от докладчика на 8 октомври да се обсъдят измененията, на 9 октомври да се гласуват измененията и текста като цяло. Комисията по вътрешния пазар ще гласува на 28 ноември. Господин Хендъл, искате да продължите ли обсъждането. Обичам дебатите по същество. Кажете ни за девете години повече или по-малко на обучението и за лекари, за които трябва да говорят немски. Да, знам, че ще ме разкъсате, но все пак ще си позволя кратък коментар. който в Германия желае да е, работи като да кажем, медицинска сестра или акушерка и така нататък, е, той се нуждае от 10 е, години задължително общообразователно училище и още 3 години вече професионално обучение. Така че ние отговаряме на стандартите. 13 години. Топ. И Добре, 8 октомври, както вече казах, и вие двамата може да намерите общ език, на който да постигнете съгласие и да ни предложите добър компромисен текст. Вие сигурно ще използвате френски. И така, 12-та точка от дневния ред. Давам думата на госпожа Лопе Фонтания. Тя ще ни разкаже всичко за над 160-те изменения към нейния доклад или пък становище за Комисията по рибно стопанство по въпроса за Европейския фонд за морско дело и рибарство. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се... Ще кажа, от самото начало, че много се радвам на интереса, проявен от всички политически групи, които внесоха много изменения. И практически всички тези изменения ще ги отчета и те ще подобрят текста. Повечето изменения се отнасят до опазване на здравето, до безопасността, до рибарството в дребен мащаб, като начин за създаване на повече работни места и за диверсифициране на пазара, също така имаше изменения за обучението. Ние ще работим по тези изменения и смятам, че на 8 или на 9 октомври вече ще можем да представим компромисните изменения. Надявам се, че компромисните изменения ще получат единодушно одобрение за измененията, както вече казах. Аз съм съгласна практически всички от тях, особено тези, които говорят за създаването на достойни работни места, за инспекциите, за условията на труда, както и подпомагането на младите хора, за да могат те да, работят, да започнат да работят като рибари. Също така значението на социалните партньори, пригодността за заетостта и отчитането на потребностите на уязвимите групи. Сигурна съм, че по всички тези сфери ще успеем да стигнем до компромиси. Има обаче някои изменения, които бих искала да обсъдя подробно с колегите. Като се започне с представителя на групите на социалистите. Мисля, че повечето от предложените от вас изменения могат да бъдат включени в компромисни текстове, някои могат да бъдат прияти без изменения. Обаче, Имам някои съмнения за изменение 116 определението на това, що е рибар. Европейската комисия говори за рибари като хора, които работят и на кораби, и са заети в аквакултурата. Вие включвате също така и собственици на кораби, а не само рибари в това определение. Може би това е допустимо, но не знам дали е наистина е необходимо. Може би е по-добре да запазим формулировката на Европейската комисия. що се отнася до изменението на госпожа Хирш, нямам принципни възражения. Но що се отнася до изменение 101, не съм много сигурна тук. То говори за инвестиции в безопасни хигиенични условия на труд на рибарските кораби. И там има един текст, който според мен ограничава текста, предложен от комисията. Може би би било добре да оставим текста на комисията без, измен... без изменения или да преформулираме това изменение. което се отнася до госпожа Ламберт, мисля, че нейните изменения са много точни. Те се отнасят до околната среда. Разбира се, трябва да помним, че околната среда трябва да бъде част на всички политики на Европейския съюз. Задавам си въпроса обаче дали те са приемливи в това становище, дали мястото им е там, тъй като по-скоро те се вписват в правомощията на Комисията по околна среда, но това можем да обсъдим помежду си, иначе аз съм съгласна с текстовете. Имам повече съмнения по 13-те и съмнения внесени в за обрува. 95, 123, 124, на 27. Вие предлагате да се заличи думата конкурентоспособност от текста и да се говори за професионален доход, за рентабилност или печалба, просто вие изобщо заличавате всичко, което говори за конкурентоспособност. Аз смятам, че е важно да се говори за конкурентоспособност, защото при това се разбират инвестиции, технологии, научно-развойна дейност – бих искала да запазим термина конкурентоспособност. Изменение 102 от госпожа Зубер. То тук аз не разбирам защо трябва да се заличи точка 37 от преамбюла. Там се говори за насърчаването и подкрепата на изграждането на капацитет и обмен на добри практики. Според мен това е нещо много добро и мисля си, че парламентарната комисия ще му подкрепи. Изменени 103. Не съм съгласна тук. Не разбирам защо. Госпожа Зубер иска да няма безвъзмезна помощ за диверсифициране на сектора. Много често рибарите трябва да съобразява с ограничения или с риболовния сезон. И когато не е риболовен сезон, за да могат те да осигурят поминък, те трябва да имат възможност да работят някъде другаде, за да могат да имат доходи. Те могат, например, да работят в сферата на любителския риболов или туризма. 146. Мисля, че трябва да обсъдим с вас този текст. Дали ще искаме да има прехвърлима безвъзмезна помощ. Аз съм съгласна с текста на Европейската комисия по този въпрос. така че това са измененията, по които имам съмнение. Що се отнася до другите, мисля, че можем да гласуваме за тях без никакъв проблем. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за работата и за коментара по моите изменения. И се надявам, че ще продължим да работим съвместно. Много важно е да подкрепим най-вече социалното измерение. Когато говорим за модерен риболов, трябва да имаме предвид е, много е, модерното е, оборудване, техниката на борда, което изисква, естествено, определени професионални умения и поставя много по-високи изисквания към работещите в тази сфера. Надявам се, че ще продължим да работим в конструктивен дух. Позволете ми да дам думата на комисията сега. Някой друг желая ли да вземе думата? Не? Добре, тогава давам думата на господин Левия от комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да представя е, изискванията на комисията и нейните бележки. Една голяма част от е, измененията, които бяха внесени, е, се отнасят всъщност до промяна в формулировката. Но промяната в формулировката ще внесе изменения и по същество, така че това вече е по-проблематично. Изменение 53 се отнасят до партньорите и се имат предвид прачните партньори на работещите са една особена категория, по която е, трябва да се помисли. Става дума за възможностите за обучение. И освен това, по отношение на е, оборудването на техниката, е, която е, се използва на риболовните е, кораби, е, може да създаде и известни проблеми в случаите на свръхкапитализация. В изменение 77 нещата се отнасят до определени условия, които трябва да са на лице във връзка с социалната безопасност, с социалните изисквания. Но нещата трябва да се свържат естествено и с правните уредби на държавите членки. Възможно е да се стигне до стълкновение между дадени текстове, да кажем, с съществуващи и действащи вече правни разпоредби. Трябва да сме много внимателни. А освен това, в някои от измененията става дума за планове за диверсификация. Нека да ви кажа, че е, има е, семейни предприятия, които обаче не са е, непременно, да кажем, производители на луксозни продукти, на особено скъпи продукти. Има и такива, които са и които е, ще бъдат, да кажем, закупени от други компании, но тогава трябва да се помисли как точно ще се извърши това прехвърляне на собствеността и какви ще бъдат социалните изисквания към новите собственици. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Кристенсън. Аз съм сигурна, че ще можем да работим добре и с докладчика, и с докладчиците в сянка. А това, което тук ще чухме като коментар и препоръка от комисията, ще бъде отчетено. Ще се опитаме да проверим как точно а, трябва да се действа, за да подобрим текста. Благодаря. Благодаря. А сега вие, госпожо докладчика. Измененията ще бъдат гласувани утре. Не, не, извинете ме. Вие на 8 и 9 октомври ще ни представите компромисните текстове, а ние след това вече, след като ги обсъдим, ще е, гласуваме. И така, мисля, че приключихме с дневния ред за днес. Имайте предвид, че на 28 ноември ще заседава комисията по рибарство. И така, благодаря много на всички за вниманието, за участието в това заседание и на преводачите. Утре ще се видим отново в 9 часа с всички вас.